Добро утро, добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Продължаваме нашата работа. Точка 54 от дневния ред гласуване по доклада на колегата Пирински Европейска инвестиционна банка годишен доклад за 2014 година. Желая ли докладчикът да вземе думата? as soon as I have direct vision. Uh, Щом като получа възможност да ви виждам пряко, благодаря госпожо председател, само няколко обяснения. Необходимо е да се обсъдят допълнителните компромиси, като цяло те бяха е, много положителни и се надявам на положителен вод. Колегата Савама. Да, благодаря госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за работата, която свърши. Понякога сме на мнение, че са необходими допълнителни усилия, тъй като като цяло разполагаме с нормални процедури за вършене на дейността си. И всеки път, когато готвим доклад, трябва да се спазват и така наречените неписани правила. Но все пак искам да благодаря още веднъж на докладчика за свършената работа. Благодаря за вашето изказване. С това започваме гласуването. Съображение ОА за, против, въздържали се, приема се. Съображение А. За. Против. Може ли да проверим, че с електронно гласуване? Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 3. Моля, гласувайте изменение 3. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4 за. В две части за. Гласуваме по първата част. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим, че с електронно гласуване. Гласуваме по втора част на изменение 4, край на гласуването. Приема се. С един глас мнозинство. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Пак трябва да проверим обаче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 мисля, че се отхвърля, но нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 8. Нови колеги се присъединяват, виждам. НП е един глас повече. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9 за. Приема се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11. Отпада. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Нека проверим гласуването по изменение 12.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 please. Yeah. Mm. Thanks. Yeah. The, the check is the check is over. Край на проверката. Отхвърля се, да. Компромис 3 за против, въздържали се, приема се. 28 и 29 се отпадат. Изменение 30 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 С 36 за. На две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 37 за. Против. Въздържали се. При... Отхвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Мисля, че беше прието, но нека проверим. Изменение 38. Край на проверката. Приема се. Изменение 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3, 42 за, против, въздържали се. Компромис 5 in favor, against. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 е включено в компромиса. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 47 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 и 49 са включени в компромис 7. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 52 е включено в компромис 9, компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 50... 64-то е включено. 53-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 54 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 да проверим ли? 57. Да проверим вота по изменение 57. EPP too much. EPP too much. Един глас повече от НП излиза при преброяването. Too many things, sorry. Too many. Не, твърде много са подадените гласове. Check is over. Край на проверката. Отхвърля се. Изменение 58 за. Против. Въздържали се. Мисля, че мнозинството изглежда по същия начин. Нека проверим вота по изменение 58. Край на проверката. Приема се. Даже се приема много категорично. Благодаря, че сигнализирахте. Компромис 12 за, против въздържали се, приема се. 59 и 41 се включват в този компромис. 60-то изменение за, против въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против въздържали се, приема се. Изменение 61 е включено. Компромис 14 за, против въздържали се, приема се. 62 и 63 са включени. Компромис 15 за. Против въздържали се приема се. 65 и 70 са включени. 66-то изменение за. Против въздържали се приема се. Компромис 16 за. Против въздържали се приема се. Изменение 67 и 68 са включени. 69 за. Против въздържали се приема се. Инта 1. Част от компромис 9 Гласуваме Инта 4. За, против, въздържали се, приема се. Инта 6. За, против, въздържали се. Може ли да проверим гласуването по изменение на комисия Инта номер 6? Мисля, че бе отхвърлено. Да. С 16 на 7 гласа.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 е, становището на Комисията по бюджета. Изменение едно на тази комисия приема се. Бюджет 4 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 6 на бюджетната комисия за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по изменение 11 е за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по измененията на Комисията по економика ЕКОН 8 за, против, въздържали се, приема се. ЕКОН 14 за, против, въздържали се, приема се. ЕКОН 18 за, против, въздържали се. ЕКОН 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 21. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по становището на комисията Реги. Реги 6 за, против, въздържали се, приема се. Реги 13 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по Реги 16, първа част за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме сега по електронен път целият проект на доклад. Моля да гласувате. Благодаря. Край на гласуването. 22 гласа за, 3 въздържали се. Поздравления за господин докладчика. Продължаваме с гласуването.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 против въздържали се. Приема се втора част за, против. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим вота по втората част на изменение 12. Начало на проверката. Край на гласуването. Излиза един глас повече от НП. Okay. Yeah. Край на проверката. Приема се.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 The, Край на гласуването. 24 гласа, 25 гласа за, без въздържали се и без против. Поздравление! So, machen, yeah. Моля всички колеги, които искат да излязат от залата, да го сторят тихо. Продължаваме с точка 55 от дневния ред. Специален доклад е, номер 18 на Европейската сметна палата относно разходна ефективност на помощта за развитие на селските райони, насочена към инвести... инвестиции и непроизводствени дейности. Нашия докладчик е господин Пирински. Господин Киц е докладчикът от Сметната палата. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, благодаря ви за тази възможност да ви представя нашия специален доклад. В началото искам да поздравя вашия докладчик, господин Пирински, за добрия и обективен работен документ. За да подкрепим устойчивото развитие на селските райони, е, Европейския съюз със своята политика за развитие на селските райони и държавите членки се финансират така наречените инвестиции в непроизводствени дейности или ИНД. Целта на тези инвестиции е да допринесат за постигането на агроекологичните цели на Съюза, без е, да има допълнителна тежест за бенефициентите. Поради специфичния характер на тези инвестиции, те понякога стигат до 100% от разходите за инвестиции. За периода 2007-2013 година са изразходени някъде около 100 милиона евро. Смятаме, че тези инвестиции допринасят за устойчивото използване на селско-стопанска земя, но има разходи, които са необосновано големи, повечето разходи са такива и е, съответно подкрепата не е рентабилна от финансова гледна точка. Е, по-конкретно, над 70% от е, аудитираните проекти показват, че има разходи, които са твърде високи. Съответно, много трудно да се докаже, че продуктите, че, че проектите по-скоро са, са рентабилни. Безвъзмезната помощ тук покрива голяма част от помощта и това намалява стимулите за бенефициентите да намалят разходите. Разходите за възстановяване са много по-високи от това, което се предлага на пазара. Принципа на економите се подкопава освен това от факта, че държавите членки не отчитат приходите, генерирани от инвестициите, всички аудитирани държави членки са дали възможно най-високите ставки на подпомагане между 75 и 100%. 100% са за унези, които имат а, а, голяма степен на а, възвръщаемост. Какви са нашите забележки относно държавите членки? На първо място недостатъчна прозрачност. На второ място изпълнението на тези ИНД е, независимо от отделните други е, екологични е, схеми, не се ползва с голяма степен на синергия. На следващо място трябва да кажа, че, че комисията отговаря за наблюдението на тези инвестиции в държавите членки, но за първи път тази отговорност беше упражнена през 2014 година и не можахме да помогнем на, на държавите членки значително преди края на програмния период. За настоящия период от 2014 до 2020 година целта беше да се направи оценка дали слабостите, които сме намерили в предишния период е, са отстранени. Радваме се, че държавите членки са заявили в е, своите документи е, своето намерение да подобрят допълняемостта е, не само по тази схема, но и по други агроекологични схеми и освен това казват, че ще оценяват по-добре своите нужди. Ще следим какво се случва. В заключение искам да кажа, че ние смятаме, че много трябва да се направи, за да се защити е, да защитят финансовите средства. Е, естествено, това трябва да стане на първо място чрез мониторинг и наблюдение на тези ИНД. Е, и в доклада има препоръки за това как да се направи точно това. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вниманието. Благодаря. Давам думата на господин Пирински, докладчикът. Uh, благодаря. Искам в началото да благодаря на Сметната палата и най-вече на господин Кинш за този специален доклад. Мисля, че в него се крие много ценна информация и той е обективен. Три неща ще кажа и след това ще обясня малко повече за препоръките. Там, където господин Кинш приключи своето изказване. Одита беше направен между юли 2014 и април 2015 година. Одита покри системите за управление и контрол, свързани с тези ИНД. 28 проекта бяха включени като представителна извадка. Те е, показват най-големите инвестиции в 4 държави е, членки Португалия, континенталната част на страната, Дания, Великобритания, е, най-вече Англия и Италия, района на Пулия. Тези четири държави членки отговарят за 28% от разходите по ЕЗФРС е РЕ и 60% от мярката за бенефициентите за 2016 година. Мисля, че трябва да подчертаем онова, което беше заявено и от Сметната палата. Ефикасната подкрепа за ИНД. До каква степен се съществува тя? В 71% има допринасяне за доброто агроекологично състояние, за биоразнообразието, защитата на, на различни територии и така нататък това е на лице. И мисля, че малко неправилно да се определят тези инвестиции като инвестиции в непроизводствени дейности. Всъщност, е, те са доста продуктивни. Е, проблема идва от е, термина на английски, който е non-productive investments. От друга страна обаче имаме недобра рентабилност от финансова гледна точка. И тя зависи и на последно място от различни е, критерии, от липсата на спазването на тези критерии, на, на, на мониторинг за това как се е, изпълняват е, тези инвестиции. Имаме случаи на завишени цени, имаме случаи на проекти, които не отговарят на, на приоритетите за развитието на, на селските райони. Ето защо препоръките, които аз е, съм написал в работния документ, е, госпожо председател, са насочени точно към това. Да се подобри синергията между тази мярка и други мерки по развитието на селските райони, това го каза и господин Кинш. Освен това искам да подчертая, че комисията трябва да играе по-активна роля – що се отнася до предоставянето на насоки, критериите за подбор, информацията за тези критерии. Освен това, е, комисията трябва да следи за това, че процедурите са прозрачни, публично оповестени и е, се проверява доколко те спазват различните критерии. Има една препоръка за постигане на агроекологичните цели, трябва да се следи до каква степен се постигат тези цели или да се направи оценка, поне ако не е друго, за периода 2014 до 2020 година. Тези четири държави членки с най-голям процент разходи по ИНД е, имат нужда от е, по-конкретни показатели. И тези показатели трябва да станат е, основата на, на отчетите. И тази работа трябва да започне през юни тази година. Освен това, комисията би следвало да предостави е, насоки относно определянето на тези критерии с цел да се определи най-вече онзи, онзи аспект на инвестициите, който е свързан с възвръщаемостта на, на, на, на средствата. Има препоръка за това да не се надвишават разходите в сравнение с други подобни продукти, които се предлагат на пазара. Говорим за това, че разходите трябва да бъдат установени възосновата на определени критерии и стандарти. Не искам да отнемам твърде много време. Останалите три е, препоръки са в същия дух. Мисля, че специалният доклад на, на нашата комисия е, може да допринесе качествено за начина по който се програмират, е, подбират и наблюдават подобни инвестиции. Благодаря. Благодаря. Това е много важен доклад, защото дори бих казала един шокиращ доклад, е, който е натоварен с много проблеми и е добре, че Европейската комисия изпрати представител тук. Това ни радва. И трябва да посоча, че имаме някои въпроси за дискусия. Госпожа Шмидт е първият оратор. Благодаря. Това наистина е много интересен доклад. Аз е, виждам нещата малко по-критично, отколкото докладчикът в е, конкретния случай. Трябва да имаме предвид, е, че ставките на помощите при тези непродуктивни инвестиции са много по-високи, отколкото при други производствени инвестиции. Тоест, те покриват най-често 100% инвестиционната сума. В много страни, които бяха посочени, Португалия, Дания, Англия, Италия, между 2007 и 2000 2013 година около 80% от всички инвестиции е, и НД са извършени. Смятам, че е много интересно. Интересно е също, че 28 проекта Общо от тях само 5 са посочени като ефективни по отношение на разходите. Това са само 18%. Докладът показва, че държавите членки може би не посочват е, и не обосновават добре данни за инвестиции, които са били много високи. Освен това в доклада се посочва, че има много слабости в процедурата на подбор. Ако проектите се финансират от друго място в Европейския съюз, е, те не се, се, се инвестират, инвестират от тези е, е, ИНД е, инвестиции, без да се извърши проверка на разходите. Разходите, посочени от е, докладчика, са посочени като много високи, без истинска проверка на пазарните цени. Установява се, че във всички проверени държави и членки са установени много случаи, при които е, ИНД, за разлика от е, това, което казва докладчика, носи печалба при 100% е, ставки на помощите, именно 100% е, финансиране. И е, наред с административните недостатъци, които винаги се появяват, аз се надявам, че те ще се отстранят не само тук, но и в други случаи. Всъщност инвестициите в инвестиции в непроизводствени дейности до 2020 година ще се продължат без изменения, въпреки че е ясно, че съществуват големи слабости. 100% се присъединявам към препоръките на Сметната палата. Благодаря. Колегата Али. Uh, Благодаря, уважаеми колеги. Искам в началото да поздравя докладчика Пирински за този специален доклад. За периода 2007-2013 година приблизително 860 милиона са изразходени за тези ИНД, като целта да се стигне до, до някакво по-голямо е, екологично е, разнообразие и екологична защита. Ето защо трябва да следим за тези инвестиции за средствата по тях. Доклада на палатата казва, че тези ИНД допринасят за, за постигане на целите с екологичен характер, но това се прави по неразходоефективен начин държавите членки трябва да възстановят онези разходи, които не са оправдани или са необосновано високи. Поради някои слабости в процедурата на, на подбора, трябва да кажем, че държавите членки са подбрали проекти, които не отговарят на, на предварително очертаната рамка. Ние споделяме онова, което казва докладчика Споделяме неговите препоръки. Най-важни за нас са някои предложения, като е, осъществяването на тези ИНД в синергия с е, други агроекологични мерки и схеми. На второ място трябва да се гарантира ефективност по отношение на разходите. Трябва да има насоки относно критериите за подбор, да има достатъчно добър мониторинг и накрая, но не на последно място, това да се следи за конкретни резултати. Благодаря. Колеги Тойро, Колегата Тайрър, благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на Сметната палата за този важен доклад. На първо място искам да посоча, че е, общата оценка е положителна, но като се прочете доклада по-точно, могат да се открият някои е, критични моменти в някои държави членки. Установявам, че в доклада няма ясно разграничение с други екологични програми. Изглежда това е генерален проблем. Чакам не, не от комисията дали споделя тук оценката на Сметната палата и ако да, какви конкретни мерки има предвид за останалите години да промени програмата. Освен това, има редица пропуски, които са посочени тук, например недостатъчна прозрачност при подбора на проекти. Тук се посочват случаи в е, Обединеното кралство и Северна Ирландия, също така и в Дания. След това въпроса, че решаващите критерии за подбор не са е, проучени в достатъчна степен, това е в Италия и едновременно възниква въпроса точно в Италия, в Пулия, как може да се стигне до положителни резултати при средносрочната оценка. И тук вече от комисията искам да отговори на въпроса как биха процедирали с такъв случай, ако някой положително оценява дадена мярка, въпреки че тя още не е изпълнена, тогава възниква въпроса дали е възможно това да е свързано с престъпна дейност, защото ако не са извършени разходите и въпреки това се установява ефект, е, то тогава е, всичко говори в полза на това да не се извършат тия разходи. Така че ако ефектът е, чрез предварително обявяване или чрез водомагия, то тогава би било по-добре тези средства да не се изразходват. И тук вече възниква въпроса, кой е извършил тази оценка, дали този орган извършил оценката подлежи на отчетност и дали в средно средносрочната оценка това ще бъде отразено по подходящ начин е, и е, всъщност по мое мнение тук трябва да се наложат санкции. Какъв е въпросът в случая? Какво е направила комисията в конкретния случай, за да принуди Италия към отчетност? Аз бих искал да засегна и други сфери, но за момента няма да го направя. Поставих конкретни въпроси, на които очаквам конкретен отговор. Благодаря. Колегата Савама. You, благодаря, госпожо председател. Председателката вече използва епитети като шокиращи и силно проблематични. Госпожа Шмидт подробно описа заключенията на доклада. Защо исках да се изкажа? Защото от името на НП искам да подчертая, че ще следим много отблизо какво се случва с заключенията по този доклад. Това е важна работа и тя трябва да се свърши. Не е приемливо. И в лично качество искам да кажа, че трябва да правим голяма критичност. Благодаря. Благодаря. Аз също желая да взема думата. Когато се прочете доклада, като че ли много неща не му хрумват е, дали е, трябва да се приложи финансовия регламент. Да, и там е посочено, че ако проект в такъв обхват е, не постигне целите си, трябва да се прекрати тази програма, просто не трябва да се изпълнява повече. Цифровите данни са ясни. Около 18% от средствата е, всъщност е, постигат своята цел. Ние говорим всъщност за е, половин милиард евро средства, които не са изпълнили целта си. И когато това е така, ние би трябвало да получим писмено уведомление. За това въпросът е сериозен, когато чета, че няма никакви доказателствени документи, че комисията е намалила ставките на помощите. Тук може да се каже само всъщност къде се намираме. Ние оценката дойде толкова късно, че ние въобще не можем да направим заключение за новия период. Мисля, че въпросите са ясни. Какво ще бъде направено сега, какво ще бъде удържано за стария период, защото всъщност е, ние сме представители на дънакоплаците. Аз е, не мога да убедя нито един дънакоплатец в е, подобно нещо, каквото виждам тук. За това твърдя, че Проблемът е много голям, изключително голям и по тази причина ние настояваме да бъдат направени необходимите заключения. Това, което до сега чух е, като коментари в е, отговорите на комисията, за нас не е задоволително. Давам ви думата сега на вас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Пирински. Благодаря и на господин представителя на Сметната палата, госпожи и господа членове на комисията. Благодаря за възможността да участвам в обмена на мненията за особения доклад на Сметната палата във връзка с подпомагането от страна на Европейския съюз за инвестиции в непроизводствени дейности в контекста на развитието на селските райони. Искам да благодаря на Сметната палата и на господин Пирински за препоръките, които са направили. Те със сигурност ще допринесат за усъвършенстване на бъдещото подпомагане на Европейския съюз в тази сфера. Ние сме съгласни със Сметната палата, че подпомагането на този тип дейности е постигнало или е допринесло за постигането на екологични цели, свързани с устойчивото използване на земеделската земя и е, е довело също до укрепване на екологичната стойност на защитените зони. Комисията си дава сметка, че повечето от слабостите, е, установени в е, особения доклад, засягат управлението на мярката от страна на държавите членки. Одитите на комисията също са разкрили подобни слабости. Комисията би желала да подчертае, че задължение на държавите членки е да извършват преценка на разумността на разходите при административните проверки, като използват специална за това система за оценка. Например, референтни разходи. И тази преценка трябва да се извършва на фона на критериите според които работи е, Комитетът за наблюдение. Но като се има предвид значението на агроекологичните инвестиции в земеделието, комисията приема всички препоръки, за да се стигне до усъвършенстване на помощта за тази мярка и повишаване на нейната ефективност като ще разширим усилията си за осъществяване на надзор върху държавите членки. За да подпомогнем държавите членки и регионите при програмирането на изпълнителните мерки е, за периода до 2020 година, комисията е укрепила разпоредбите, свързани с проверимостта и контролируемостта на финансираните мерки, като особени мерки предприемаме за недопускане на грешки и за гарантиране на разумността на разходите в съответствие с критериите за подбор. При анализа на програмите за развитието на селските райони за периода 2014-2020 година комисията особено акцентира върху проверимостта и контролируемостта на всички мерки. Подобряването на проверките за разумността на разходите, особено в контекста на обществените поръчки, е приоритет за комисията. Комисията в тази връзка организира обучение за управителните органи и разплащателните агенции в държавите членки. И също така е разработила детайлни насоки. Що се отнася до наблюдението и оценката на постиженията, Общата система за мониторинг и оценка за 2014-2020 година ще осъществява наблюдение, като при оценката ще се преценява и релевантността на финансираната мярка в контекста на програмата за развитие на съответния селски район. Всички мерки ще се преценяват към момента на последващата оценка. Но трябва да се намери, разбира се, и баланс между това, което може да бъде постигнато чрез мониторинг и оценка от една страна и от друга страна риската от прекомерно административно натоварване и извършване на ненадлежни разходи. Комисията, както е препоръчено от Сметната палата, ще е, работи за все по-широка синергия между различните мерки, като ще задължим държавите членки да извършват и отчитане в този смисъл в ежегодните си доклади. Комисията е извършила редица проверки, одити в е, някои държави членки, за да проследи спазването на правилата. Тези одити също разкриха слабости в изпълнението на мерките, по-скоро в тяхното управление. Така се стигна до прилагане на финансови корекции за някои държави членки. Мисля, че тук можем да дадем конкретен пример с Италия. Комисията ще продължи да извършва одити за съответствие в държавите членки съобразно своя план за проверочна дейност. за да определим върху кого ще упражняваме контрола, извършваме анализ на риска, като най-важният критерий тук са размерите на разходите. За програмния период 2014-2020 година сме предвидели засилени насоки и Одитите, които извършваме в държавите членки, със сигурност ще допринесат за ефикасното прилагане на мерките за помощ. Благодаря ви. Äh, Опасявам се обаче, че няма как э, да не направите това. Искаме по-конкретен въпрос да зададем. Какви финансови корекции е имало, в какви э, държави, в какъв размер, э, колко средства са оттеглени. Искаме това да бъде много ясно посочено. Освен това, искам да знам защо комисията толкова късно започна проверка на програмите до 2013 година, така че не можахме да реагираме за новия период. Е, след това беше казано, че е, ще подобрите нещата. Искаме да знаем за какви точно подобрения става дума. Мисля, че тук е, имаме на лице плащания, които са неоснователни, които са завишени. Защо комисията не реагира? и не даде указания на държавите членки как трябва да калкулират тези цени, защо не сте приканили държавите членки е, ставките за помощите е, за проекти, които носят печалба да бъдат намалени. Така че тук ще трябва да положите усилия да ни убедите, че наистина сте направили нещо, а не просто сте е, се отказали да се занимавате с този проблем. Аз е, искам да знам какво точно и подробно сте направили. Предварително благодаря за отговор. Е, благодаря, госпожо председател. Какво сме направили? Най-напред е, за текущия период е, предприяхме три действия. Укрепване с специфични насоки на цялата процедура, свързана с критериите за подбор. Второ, Работихме за да дадем конкретни оперативни отговори на проблема е, с разумността на разходите. И освен това, организирахме курсове за специализирано обучение за управителните органи и за разплащателните агенции. Колкото по-големи са познанията, толкова по-адекватни са действията. Що се отнася до одитите? Нашата програма за одит се опира върху анализ на риска, който е, в общи линии се опира върху размера на разходите. Защото колкото по-големи са разходите, толкова по-голям риск носят те. Всъщност, е, истина е, че е, изхождаме от финансовия критерий. И така, чрез нашите одити, контролираме онези мерки, които са свързани с по-големи разходи. И когато се е налагало, сме предприемали така наречените финансови корекции. Списъкът на финансовите корекции за различните държави членки, в които са извършени одити може да бъде е, предоставен на вашата комисия в едните дни. Мисля, че отговорих на въпросите ви. Надявам се да съм отговорила. Благодаря, госпожо председател. Повтарям още веднъж въпроса, защо проектите от 2009-2013 година ги проверихте толкова късно, така че за новия програмен период е, не можаха да бъдат използвани. Т.е. сега трябва да очакваме, че ще продължите както до сега. Поне това е, е моето впечатление от доклада на Сметната палата и защо не приканихте държавите членки е, ставките за помощи за проекти, които носят печалба, да бъдат намалени. Освен това искаме да знаем какви финансови финансови корекции е имало. Този е, преглед на корекциите трябва да бъде много подробен. И освен това, искаме да разберем какви конкретни изменения вие сте внесли, така че това, което е посочила Сметната палата, да не се случва повече. Моля. Аз ще отговаря на въпроса защо ние стигнахме до одит на този проект и защо това е направено по-късно. Рискът, анализът на риска беше извършен в измерението на разходите и за да бъда по-точен, ще посоча, че разходите са 860 милиона евро, което се равнява на по-малко от 1% от всички разходи е, за е, развитието на селските райони. Това е 0,6 е, и това всъщност е района, причината поради която одитната служба на комисията предпочете да насочи своето внимание първо към мерките, които имат много по-голямо финансово значение и след това за мерките, които с, с по-малък обхват. И това е логиката на анализа на риска, на който се основава работната програма на Ордитната служба на комисията. Това отговаря на въпроса, който зададохте. Аз мисля, че в момента ние усъвършенстваме нашата одитна процедура и разбира се финансовите корекции, които са свързани с нея. По отношение на детайлите аз се възползвам от възможността да ви изпратя документ с цифрови данни, за да видите какви специфични дейности провежда одитната служба по този въпрос. По дейностите, които ние извършихме и, и които извършваме в момента, те и са насочени към бъдещето. Всъщност тук се опитваме да а, извършваме месечни контакти с държавите членки, за да подобрят условията за прилагане на програмите. Това ще го направим с насоки, които са изключително подробни. Ако искате да видите е, образец от тези насоки, които е, вече сме представили също и на Сметната палата, можем да ви изпратим е, незабавно още днес тези насоки. Но ние трябва да познаваме много добре правилата, за да можем да извършим превенция на проблемите. И за това е необходимо да продължим да антиципираме проблемите от бъдещето. И това правим в момента. Всъщност това са насоки, които ще дадат възможност на държавите членки да действат и да прилагат програмите коректно. Благодаря. Председателката. Аз мисля, че един документ нито веднъж не е решил даден проблем, поради което ние изказваме загриженост, когато говорим сега за конкретните проблеми, свързани с парични средства. Всъщност виждаме, че има заплатени много големи цени на извършените услуги, на извършените дейности, много над пазарните. Ако изпратите този документ, как самите вие си обяснявате, е, че се е стигнало изобщо до тези неща? Това, което четем в доклада е изключително шокиращо, защото точно това не трябва да се случва и това не трябва да се прави с пари на дънокоплатеца. То всъщност се е случило, съгласно този доклад. Така че за мен е интересно как е, генерална дирекция Агри е, си обяснява всичко това. Просто изключително много средства са вложени в развитие на селските райони, така че те вече не са е, в е, състояние е, да е, минат към по-малки суми, защото вече големите суми са на лице. Е, при такъв много голям бюджет можем да си поставим някои други въпроси. Сега 500 милиарда евро горе-долу е приемливо, но все пак бихме искали да чуем отговор. Давам ви думата. Що се отнася до помощите и тяхната интензивност е, и става дума за е, това, което е фиксирано от е, държавите членки. И ние всъщност само експост можем да извършим одит, дали се потвърждават данните от държавите членки. Става дума за интензивност, размер на разходите. Ако не, тогава се прилагат финансови корекции и това правим в момента. Не трябва да се забравя, че става дума за инвестиции, които не са производствени и то само в екологични дейности, които са много важни. Защо трябва помощите да са с ниска ставка, за да се изложим на риска да не бъдат изпълнени проекти, които са много важни за гражданите. Важно е също да се посочи факта, че в доклада на Сметната палата е посочено, че е, е, екологичните цели са постигнати при този тип мерки и това е, е изключително важно. Видно е, че в финансовия аспект ние можем да извършим корекции и ще го направим. Е, всъщност е, ние с финансовата корекция имаме възможност експост да да коригираме е, ставките на помощите и е, по превентивен начин, чрез насоките, ние можем да се намесим, за да избегнем държавите членки да е, е, отпускат много големи помощи и ние сме готови да вървим по два пътя. Първо експост е, за предишния период е, с одита и ексанте с насоките, насочени към бъдещето. Така че аз повтарям, става дума за една дейност, която е твърде последователна да се е, установят насоки и е, те да въжат за държавите членки, те да ги прилагат. Е, така че е, ние ще можем да действаме с държавите членки, за да може да се внесат корекции в този проблем. Мога ли да попитам, казва председателката, колко финансови корекции сте извършили по тази програма? Благодаря ви за отговора предварително. Мога да ви представя данните днес още. Благодаря казва председателката. Господин Киншт, моля. Yes, thank you very much. Благодаря. Искам да използвам тази възможност да кажа следното. Това може би е последното ми посещение във вашата комисия преди края на мандата ми. Значи още няколко думи. Благодаря на господин Пирински и на всички останали, които се изказаха положително за доклада. Позволете ми да обобщя впечатленията си от този одит и от мярката. Управлението е извършено от добри еколози, но лоши економисти – много добри са намеренията, но са изпуснати направленията и економии и ефективност. В държавите членки се срещнахме е, с хора, които можеха в продължение на часове е, да описват положителния екологичен ефект, но ако зададяхме елементарен въпрос как са провели разходите, е, все едно задавахме този въпрос на китайски. Това беше проблемът. Много бяхме е, изненадани че е, Седем проекта бяха напълно е, незаконни. Три от самото начало. Е, парите бяха предоставени на дружества, които изобщо нямаха право да участват. Въобще имаше проекти, които не отговаряха на изискванията за допускане до участие в мярката. Това, което а, вие казахте, госпожо председател, за модулацията. Е, ще коментирам така. Е, при разработването на програмата, при създаването на нейния дизайн не е направено това, което няма, е, кое, което е необходимо. И за това за нас беше странно в някои очевидни случаи когато бенефициарите са получавали печалба и това е било очевидно, да получат и субсидия в размер 100%. Имаше поразителни случаи. Например, в една държава членка, мисля, че беше в Португалия, за изграждане на стени от сух зид. По мярка 4 бяха отпуснати пари за възстановяване на тези сухи зидове. Абсурдно беше да се финансира подобно действие 100% с средства по тази мярка 214. Както каза и представителят на комисията, тук говорим за сравнително малък дял от програмата за развитие на селските райони, обаче според нас това не е единственият критерий, който трябва да служи за оценка на риска. Необходимо е да се коментира и неефективността ако една страна може да плати 250 евро за кубически метър сух зид, как да си обясним това на фона на средната цена за същата страна, която е 75 евро? Зная, че трябва да се следи за значимостта на съответните мерки, но това не е единствено. Същото въжи и за обучението. Интензивността трябва да бъде увеличена – за да могат да се коригират нередностите в хода на самия период и също така да има стимул за подобряване изпълнението на мерките през следващия период. Според нас комисията трябва да е по-активна в Комитета за наблюдение при изпълнение на наблюдателните надзорните функции. Защото има нередности, които не са били уловени от одита на комисията. Това имам да ви кажа и ви благодаря. Благодаря. Наистина можем да си представим много добре как биха реагирали данакоплаците в държавите, които отпуска средства. Те са възмутени, обаче реципиентите също са възмутени, защото виждат колко лесно може да бъде измамен Европейския съюз, след като пращаме 52 евро на квадратен метър, а всъщност цената е 75 евро на квадратен метър. Така че в случая не виждам, че се прави нещо добро. Очевидно е, че Европейският съюз създава впечатление, че подарява средства и това е фаталното в случая. Такова нещо дълго време не съм е, виждала, така че ви благодаря най-сърдечно за извършената работа. Прави ни впечатление, че когато винаги получаваме специален доклад по темата е, развитие на селските райони, проблемите са големи. Последния доклад също имаше някои шокиращи моменти в съдържанието, така че мисля, че с проблема развитие на селските райони ще трябва да се занимая малко по-подробно и ще го направим. Искам да благодаря на вас най-сърдечно, господин Кинш, за е, е, съдействието, за сътрудничеството. Беше чудесно да се работи с вас. Наистина работата, която сте извършили е чудесна. Дълго време бяхте тук и целя много вашата работа. Давам думата на господин Пирински за заключително изказване. Е, благодаря, госпожо председател. Уверен съм, че всички, които участваха в тази дискусия, заслужават признание за това, което според мен са много съдържателни и практически насочени коментари. Искам да подчертая това, което заявих и в началото. Нуждаем се от балансиран подход към този доклад ще подкрепя твърдението си с две цифри от доклада на Сметната палата. Първо, констатацията, че 71% от тези инвестиции са ефективни и са допринесли за постигане на цели, свързани с устойчивата употреба на земеделската земя, например е, опазване на ландшафта и е, опазване на биоразнообразието. Другата цифра е, че има неразумни разходи в 75% от проектите и само 8% са били изцяло рентабилни при пълно равновесие между приходи и разходи. Така че, както и вие казахте, госпожо председател, говорим за цели, които са силно желани от обществото, но средствата, макар и насочени към тези цели, са били в повечето случаи използвани по най-невъзможен начин, недопустим начин. Това означава голяма злоупотреба. Това, което искам да кажа, е, че не трябва да изхвърляме бебето с водата от коритото, но трябва да настояваме и държавите членки и комисията да разберат, че не може да се преценява риска само с оглед на размера на разходите. Тук говорим за тежки злоупотреби, следователно рисковете са много големи, понеже инвестициите са желани. Много лесно е да се каже, хубаво е тук да направим един хубав е, ландшафт, хубаво е тук да направим сух зид и изведнъж е, със средствата е лесно да се злоупотреби би. Е, има хора, които се възползват от тези възможности за злоупотреба и това води до безпокойство в обществото за това, че съществува корупция, че съществува престъпност. Затова аз е, силно подкрепям е, вашия настоятелен призив е, комисията да промени отношението си, нагласата си към тези инвестиции. Трябва да съществува различен подход. Макар сумите да са сравнително малки, рисковете са огромни и кумулативният ефект и отражение върху общественото мнение с оглед на това как се изразходват средствата на Европейския съюз е катастрофално. Благодаря. С това приключваме дискусията по тази точка от дневния ред. Аз мисля, че ако погледнем до сегашните специални доклади по тази тема, би било добре, за това ще имаме време след освобождаването от отговорност. Благодаря ви най-сърдечно. С това а, имаме още една точка от дневния ред. Не сме приключили е, откритото заседание. Следващата точка е, проект установище борба срещу корупцията и действия, проистичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и спирането на пари. Колегата Юлия Питера има думата. Давам ви я. E, pani przewodnicząca! na wstępie chciałam podziękować za możliwość podjęcia pracy nad tą opinią. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря че изобщо можах да работя по това становище. Това ме мобилизира. Аз е, се запознах с много документи, които са изготвени от различни органи на Европейския съюз, прочетох различни доклади, е, различни становища и така нататък. От много години проблемът за борбата с корупцията е предмет на загриженост от страна на Европейския парламент, Европейския съвет и Европейската комисия. Искам да посоча, и то в положителен смисъл, че много ясно се вижда, че сътрудничеството между Европейския парламент и Европейския съвет в тази сфера – се е подобрило значително. И днес това сътрудничество е много по-ефективно, отколкото преди. Само за да припомня, организираната престъпност става все по-видима и се използват все по-радикални инструменти за борба с нея. Но непрекъснато има лица, които желаят да злоупотребяват с е, обществени средства. По тази причина всички наши действия, всички мерки трябва да бъдат насочени към изискванията на тази ситуация, трябва да отчитат увеличаването на организираната престъпност. Освен това, на фона на глобализацията на економическата дейност ние можем да посочим, че тази организирана престъпност вече е добила трансграничен характер. По тази причина сътрудничеството между националните компетентни органи е необходимо. Ние трябва да използваме инструментите на Европейския съюз, необходим е европейски план за действие, за да може борбата с организираната престъпност да бъде ефективна. Не бива да забравяме, че нашите мерки са подчинени на принципите на субсидиарност и е, съразмерност, пропорционалност и не ги застрашават. Разбира се, за изпълнение на тези дейности са необходими съответни финансови средства. Борбата с е, финансовите измами има за основание член 328 е, от договора. Европейската комисия всяка година изпраща доклад е, до парламента по тази тема и се припомня в точка 1, че Европейският съюз трябва да води борба срещу всички е, действия, които са в нарушение на финансовите интереси на Европейския съюз. Трябва да бъдат изчерпани всички възможности и на националните държави членки в тази връзка. По тази причина смятам, че парламентът и съвета трябва неотложно да сключат споразумение по темата борба с измамите и тук Става дума за борба с измамите с ДДС също. Има споразумение в групата Г20 във връзка с глобалните стандарти, осигуряващи повече прозрачност в данъчната сфера. Европейският съюз има доста високи стандарти в тази сфера, те обаче трябва да се прилагат и освен това трябва да се действа по-ефективно срещу лицата, които са извършили финансови измами. Европейската комисия работи съвместно с държави като Андора и Монако и през 2012 година бяха сключени съответни договори с Сан Марино и други държави. Държавите членки трябва да прилагат най-добрите практики и да ги споделят помежду си. И освен това, държавите членки трябва възможно най-бързо да прилагат е, нормативните актове за конфискуване на имущество, придобито от престъпна дейност. Е, това, което е опасно в случая като явление и е известно на всички, е фактът, че престъпните организации работят е, заедно с други организации е, от финансовата сфера, от економическата сфера на всички равнища и е, всъщност престъпните всъщност тези организации не са престъпни, обаче сътрудничат с престъпни групи и това е опасно. Съществува директива която има предмет изпиране на пари. Става дума за а, разпоредби, а, е, насочени към фондации, към организации от най-различен характер. И би било добре, ако Европейският съюз участва в групата Греко, тази група е към съвета на Европа от януари 2014 година институциите в Европейския съюз са задължени да докладват за наредности и това ще доведе до разкриване на големи пропуски в управлението на Европейския съюз пред обществеността. Жалко е, че някои институции все още не са приложили тези принципи, обаче държавите членки трябва да бъдат окоръжавани да приемат програми за защита на свидетелите, също така за защита на лица, които докладват за нередности. Има и програми като Херкулес, е, а и други програми, които имат за предмет е, защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Става дума и за защитата на е, еврото срещу подправене. Това би помогнало да се борим с трансграничната престъпност. тройката на Европейското председателство е, Нидерландия, Словакия и Малта ще издигне тази тема като един от своите приоритети и също така ще се работи не само по темите, по които изложих, но и по темата за Европейска прокуратура. Още веднъж желая да благодаря за предоставената ми възможност да работя по тази тема. Това не беше лесна задача. Искам само да припомня, че срокът за внасяне на изменения са до 16 е, е до 16 март 12 часа. Очаквам всички ваши коментари и предложения. Благодаря. Благодаря, колега Питера, за грижливостта, с която сте работили по тази тема. Темата е много комплексна, която има много връзки както с европейския бюджет, така и с други економически сфери. Ние виждаме, че в економическите сфери се вършат много неща, свързани с организираната престъпност, с цел да бъде злоупотребявано с европейски средства. Така че още веднъж ви благодаря, че сте работили толкова добре по тази тема. Колегата Бълчитис има думата. Приминике. Tikrai norėčiau. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя нашия докладчик за този толкова подробен цялостен анализ на проблемите, пред които сме изправени в Европейския съюз. Тук е, имам предвид най-вече корупцията и другите видове подобни престъпления. Мисля, че следва да обърнем повече внимание на онези теми, които са в дневния ни ред вече повече от 5 години. Имам предвид най-вече обмена на информация между държавите членки. От държавите членки се очакваше да създадат обща система за оповестяване. Това трябваше да стане до януари 2014 година. Разбираме, че не всяка държава членка охотно би споделила информация за проблеми, които се случват на нейната територия. Някои държави членки не искат да предоставят каквато и да било информация за каквито и да било закононарушения. Някои държави, да, правят го, споделят информация. За тях това не е проблем. Други обаче говорят само за, за постиженията, а не за проблемите, които имат. И аз мисля, че трябва да се обърнем към службите и към онези компетентни органи, които носят отговорността за предоставяне на подобна информация. Тук имам предвид и Европейската прокуратура, до толкова, доколкото нея има. Мисля, че трябва да се създаде база данни, Комисията трябва да създаде такава база данни и тази база данни трябва да е достъпна за всички национални органи и европейски институции, които всеки ден се занимават с сътрудничеството между държавите и обмена на информация между различните бази данни. Европейския съюз трябва да се бори с корупцията. Европейската комисия е, трябва да предприемем мерки, трябва да споменем, че и съвета на Европа предприема мерки, но от тяхна страна не сме получили кой знае колко информация. Мисля, че трябва да сме е, прагматично настроени, да работим така, че да създадем система по силата, на която европейските институции могат да следят как се изпълняват различните проекти, как, например, програмите свързани с общата селско-стопанска политика, се изпълняват, за да може в крайна сметка, когато се изплащат средства, те да отиват за правилната цел. Благодаря. Няма други желащи да вземат думата от името на Европейската комисия. Госпожа Орих от Олаф ще вземе думата. А, извинете, не видях колегата Валио. Моля. Извинявам се, уважаеми колеги трябваше да дойда малко по-късно, тъй като имах друг ангажимент. Мисля, че това становище е изключително важно. Това е нашия принос към водещата комисия Либе. Ние се занимаваме с бюджетен контрол. И е, съответно трябва да поставим ударението върху необходимостта да се защити бюджета на Европейския съюз от този тумор организираната престъпност. Посочваме с пръст проблема с обществените поръчки и възлагането на външен изпълнител или на друг изпълнител надолу по веригата. Там липсва прозрачност. Има много престъпни организации, които действат най-вече в областта на изграждането на инфраструктура. Има информация от НПО, която доказва това мое твърдение. Предоставянето на, на друг изпълнител надолу по веригата е схема да се изперат много пари или да бъдат прахосани много средства – Имаме нужда от система за кръстосано съпоставяне на данните. За да има такава система обаче трябва да има сътрудничество между европейските органи. Знаете за мащабните измами с ДДС. Ако няма трансгранично сътрудничество в тази област, например, много трудно ще се справим с организираната престъпност. Така че имаме нужда от такова европейско сътрудничество и с е, сътрудничество с е, останалия свят. Разбираме, че има връзки между корупцията, прането на пари, организираната престъпност. Преди няколко месеца се появи един доклад на Юрдет относно прането на пари. Там става ясно, че в страни като Германия, Люксембург и Италия има мащабно изпиране на пари, много случаи на, на, на изпиране на пари и няма никакво сътрудничество с цел решаване на проблема. Сътрудничеството трябва да излезе малко извън на тесните рамки на националните интереси. Трябва отново, казвам, да отстраним този тумор – аз е, ще включа в е, мои предложения към е, становището текстове, посветени на, на нашия конкретен принос като комисия. Но още един аспект организираната престъпност и миграцията в Италия имаме голям проблем. Много от мигрантите, които пристигат в Италия, след това започват да се занимават с организирана престъпност, експлоатация на човешки същества, проституция и така нататък. Мисля, че трябва да разгледаме и този проблем и да посочим с пръст връзката между организираната престъпност и миграцията. Има организирана престъпност и в областта на изграждането на инфраструктура, в областта на екологизацията. Много често се извършват престъпления срещу околната среда, тогава когато се извършва строителна дейност. Много често строителните компании използват опасни химикали. Те не са подложени на никакъв контрол и могат да изхвърлят всякакви химически вещества в природата и няма правила, които да санкционират подобно поведение. Ето защо е изключително важно и това да се посочи. Трябва да се премахнат веднъж за винаги тези практики. На следващо място защитата на хората, които подават сигнали за нередности. Много се занимаваме с тази тема и мисля, че и тук в това становище трябва да напишем нещо по този въпрос. Това са някои от е, аспектите, които аз исках да засегна. Мисля, че трябва да се срещнем с е, всички докладчици, за да поработим малко повече. Благодаря. Колегата Тайрер. Благодаря. Повечето аспекти вече бяха изложени от колегите. Аз обаче имам един въпрос към комисията. В миналото, във връзка с борбата с организираната престъпност и борбата с измамите, сме обсъждали мерки в сферата на наказателното право и е, в тази връзка беше установено, че наказателното преследване протича по съвсем различен начин. Въпросът ми е какво е актуалното състояние във връзка с Европейската прокуратура. Дълго не сме чували за това и е, сега е, Бих искал да знам каква е последната информация. Ако не е възможно да направите това, бихте могли да представите писмен материал така че ние бихме искали да видим дали има напредък в тази толкова важна част на законодателния процес. Госпожа Орих, благодаря госпожа председател. Може би направо да премина към последния въпрос. Ние по отношение на Европейската прокуратура председателствата през миналата година постигнаха добър напредък, а Нидерландското председателство в началото на годината продължи е, дейността в е, тази сфера и продължава да работи много активно. Ние имаме принципно споразумение, което не е формализирано, но е установено като такова, като принципно споразумение по много важни въпроси, като структура на Европейска прокуратура, компетентност на Европейската прокуратура, мерките по разследването, които тя ще провежда и също така е, е, трансгранични разследвания. В момента приключваме дискусията в е, административната и финансовата сфера, така че е, това, което още не е направено е защитата на данните и някои заключителни разпоредби, след което вече ще трябва да огледаме целия пакет и ще трябва да установим дали е, той може да бъде прият с консенсус. Абсолютно съм съгласна с изказаните е, мнения, които подчертават колко е важно да имаме добре функциониращо сътрудничество между всички е, участващи органи. Това ще бъде много важно и при Европейската прокуратура, най-вече поради споделянето на правомощия. Ако нямаме абсолютно плавно протичане на обмена на информация между съдебните органи и Европейската прокуратура, работата ще се затрудни. Аз мисля, че ще имаме безпроблемен поток на е, информация между ОЛАФ и Европейската прокуратура, за да могат да бъдат е, изпълнявани и приемани превентивни мерки на равнище комисия. Политическото споразумение за новия регламент за Европол е крачка в правилната насока, защото там се създават възможности за ОЛАФ да се извърши кросчек в европейската система на базата на система на попадения. Тази система искаме да въведем и за Европейската прокуратура, за ОЛАФ и за други агенции като Европол и Евроюз. Надяваме се, че този обмен на информация между компетентните органи ще бъде подобрен. И последно, директивите във връзка с възлагане на обществени поръчки бяха засегнати. Вие знаете, че там преди известно време беше прият по-добрен вариант, който ще трябва да се транспонира и разбира се, ние се надяваме това да доведе до повечаване на прозрачността в процедурите по възлагане на обществени поръчки и избягване на измамите там. Председателката, благодаря. Позволете ми да обобща. Е, проблемът с защита на данните естествено е, е много важен за нас, най-вече във връзка с бежанците. Е, имаше един случай на атентат преди е, пред е, полицейско управление в Париж, ние видяхме, че е, тези лица, които са кандидати за обежище, си служат с 6 различни самоличности, с 6 такива са регистрирани в Европа и компетентните органи не са знаели, че става дума за едни и същи лица. Можем ли да си представяме в бъдеще защитата на данните? като метод, който да даде възможност за истински обмен на данни между държавите членки защото защитата на данните играе ключова роля за борба с организираната престъпност. Ако ние запазим защитата на данните в тази форма, ще бъдем винаги неефективни. И това е и първия въпрос, който имам. Втория въпрос. Аз погледнах последните текстове на Apple, там вече за Олаф изобщо не се говори нищо, това случайно ли е или не. И госпожа колега Та Аяла Сендър желая да вземе думата. Моля. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя колегата Питера за това толкова добро становище. Мисля, че към края на работата в комисията имаше известно недоволство, защото нямаше изрично позоваване на на, на борбата с организирана престъпност и упоменаване на тази борба в заглавието. Мисля, че това е важно. Няколко думи за върховенството на закона – като се има предвид настоящото положение в Европа, един от най-сериозните проблеми, с който се сблъскваме, е свързан с различния характер на правните системи в различните държави членки. И мисля, че следва да отразим в становището необходимостта от независима съдебна система и разделение на властите в държавите членки. Това трябва да стане навсякъде. На едно общо европейско ниво. Европейското наказателно право и неговите принципи могат да бъдат защитени само ако имаме гаранции за независимо правосъдие в държавите членки – а то пък е много важно, за да има истинска борба с организираната престъпност. Има известни неразбирания относно координацията на обмена на данните и прехвърлянето на данните. Не знам дали в германската прес основно това се описва като защита на данните. Този проблем се описва като защита на данните. Говорихме за въвеждането на глоби, санкции в трансграничен план за престъпници, които работят в цяла Европа. Не мисля, че тук по някакъв начин засягаме неприкосновеността на данните. В Европа имаме нужда от е, система е, на разузнаване, обща европейска система. Имаме естествено национални разузнавателни органи, но те не желаят да обменят информация, а тази информация често се оказва ценна за други държави членки. Ето защо е много важно да има европейски аспект. Комисията Либе ще работи активно за създаването на разузнавателна система или служба на европейско ниво. Що се отнася до мигрантската криза, кризата с бежанците. Миналата седмица бяхме в Италия. Срещнахме се с така наречената мисия София. Ставаме свидетели на това, че има огромни суми, свързани с трафика на хора, тъй като трафикантите взимат от кандидатите за убежище суми, които са двойно и тройно по-големи от това, което е било в миналото. Каналите за трафик на мигранти са и канали за вкарване на терористи. Парите вървят и в двете посоки, към Европа и извън Европа. Имам предвид парите които се генерират от трафика на хора. Ето защо е много важно да се работи едновременно за справяне с корупцията и с измамите, що се отнася до парите, генерирани чрез трафик. Госпожа Урих. Благодаря. По първия ви въпрос защита на данните. Естествено, преди е, коледа ние успяхме след 4 години дискусии да се споразумеем за новия регламент за защита на данните и при надлежащата към него директивата и която се отнася до правоприлагането. Разбира се, това ще бъде мащаб за следващите нормативни актове, които ще бъдат приемани в сферата на защита на личните данни, например във връзка с Европейската прокуратура. Е, балансът е много сложен между данните, които се получават по интернет, днешните възможности на техниката и е, интереса на конкретните лица за защита на личното пространство. Така че е, тук мога да посоча, че е, правораздавателната практика е, по-скоро е насочена към е, защита на личното пространство. Ще трябва обаче да се е, лансират и някои нови идеи. Тук напълно споделям вашето становище. Що се отнася до ролята на ОЛА в сферата на Европейската прокуратура. Е, да, е, това в момента се обсъжда в съвета. Е, още няма постигнато споразумение по този въпрос, обаче има нещо, което е включ... ще бъде включено в регламента е, във връзка с дефиниране на ролята на ОЛАП. Става дума най-вече за подкрепа на Европейската прокуратура и е, допълнение към е, действията на Европейската прокуратура, така че да се гарантира ефективно функционираща система за защита на финансовите интереси. Благодаря. Благодаря. Крайен срок за внасяне на изменения 4 март. 12 часа. На 20 април ще е, обсъдим измененията. Желая ли докладчика още веднъж думата? Госпожо Питера, желаете ли да вземете думата? Искам да благодаря за всички направени коментари. Искам да посоча защо не сме се занимали с темата миграция. Комисията Либе се занимава с тази тема, така че е, Темата ще бъде обсъждана там. Искам обаче да добавя, че това становище от една страна посочва неща, които се разбират от само себе си. Ние знаем, че корупцията е лошо явление, вредно явление и че е комплексно явление, обаче трябва да не се застрашават демократичните ценности. Става дума за правовата държава и нейните функции, така че в случая е необходимо средство, което да ни позволи да се защитаваме по-добре от корупция. И не бива да забравяме основните принципи на демокрацията. По тази причина е, са трудни решенията в тази сфера председателката Гърция през 2015 година получи над 600 милиона евро от фонда за бежанците. Това беше казано в Дижи Хоум 655 милиона и за това всъщност ние искаме да попитаме кой получава тези средства. Аз мисля, че организираната престъпност е свързана с плащанията от една страна, но това, което предоставя Европейския съюз, това е нещо, което е обект на интересно изследване, ще ви го изпратя. С това приключваме обсъждането по тази точка на дневния ред. С това приключваме и нашето открито заседание. Искам да припомня на координаторите, че в 11 часа имаме среща на координаторите. До тогава закривам заседанието. Благодаря.